Proszę Państwa, zaczynamy. Ja wiem, że jest przesunięcie. Знаете, че започваме половин час по-рано. По принцип започваме в 15 часа, но сега се налага да се адаптираме към новия начален час. Напомних на всички, но явно не всички са разбрали. Nie mówiłem nic ważnego, nie muszę, nie muszę powtarzać. Teraz zaczynam. Няма смисъл да повтаряме. Сега започваме с важните теми. Имам удоволствието днес да приветствам господин Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите на България. Ще говорим за приоритетите на българското председателство на съвета. Добре дошъл, господин Порожанов. Срещнахме се и тази сутрин, когато имахме среща с ръководителят на комисията ИТРЕ. Вие сте провели и много срещи с депутати от нашата комисия. Спомняте си, че мотото на българското председателство е United Stand We are Strong. И това олицетворява идеята за Европа, характеризирана от солидарността и единството. Това много ни радва. Днес бихме искали да научим повече за приоритетите в областта на селското стопанство. Също така Искаме да получим повече информация за процедурите по ОСП след 2020 година. Също така информацията свързана с общението на комисаря Хоган от ноември, както и по много други актуални теми. Вече сме говорили, че трябва да бъде засилена ролята на земеделските стопани във веригата за създаване на ценности. Глобализирането също е важно. Световните пазари. Разбира се, тока, това оказва влияние върху земеделието в Европа. Вие не отговаряте само за селското стопанство. Вашите отговорности се свързват и с финансите. Работили сте преди във финансовото министерство. Разбира се, това е интересно с оглед на международните връзки и международните аспекти. По този начин вие можете да убеждавате повече, когато говорим по финансовите въпроси. Ето защо ние се радваме, че вие представлявате сега българското председателство. Искаме да работим заедно с вас. Надяваме се, че и вие ще ни подкрепите. Ще дадете своята подкрепа за нашата комисия в парламента. В институционалния триъгълник е, съвет, комисия, парламент знаем, че в някои области парламентът няма правомощия да взема решения. И понякога има а, така известна борба в компетенциите. Със сигурност, обаче, вие сте запознат с тези въпроси. Господин Порожанов, имате думата. Thank you. Уважаеми господин председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми членове на комисията, уважаеми гости! За мен е чест да бъда пред Вас в този важен за развитието на европейското замеделие и Европейския съюз като цяло период, за да представя приоритетите на първото за България председателство на Съвета на Европейския съюз. В продължение на 6 месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза – ще съчетава функциите на честен посредник, политически лидер, представител и координатор. Подготвени сме за това, осъзнаваме, че няма да е лесно, но знаем какво искаме да постигнем и можем да го направим. Нашата цел е да отговорим на реалните нужди на европейските граждани, да превърнем предизвикателствата във възможности. В контекста на съвременния облик на Европейския съюз бих искал да подчертая значимостта на конструктивното сътрудничество с Европейския парламент в качеството му на законодател и представител на над 500 милиона граждани на Европейския съюз. Бих искал да благодаря за подкрепата, която бе оказана на мен и на моя екип от членовете на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, подготовката на днешното изслушване и за първоначалния обмен на мнения, който осъществих с някои от вас. Също така държа да отбележа значителния обем от работа, която Комисията по земеделие извършва по отношение на упростяването на сегашната обща селскостопанска политика, както и за активната ви дейност по отношение на чувствителните за Европейския съюз сектори като пчеларство, овцевътство, козевътство, протеинови култури и други. В качеството си на председател на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство – ще работя съвместно с моите колеги министри за отправяне на силно послание към европейските институции за важността на ОСП за всички европейски граждани и нейната безспорна добавена стойност за осигуряване на публични блага. Смятам, че приносът на ОСП за справяне с климатичните промени следва да бъде признат от обществото, като в тази връзка да се избягва противопоставянето между земеделието и околната среда. Важна тема, е и обновяване на поколенията. Навлизането на повече млади производители в земеделието е условие за запазване на устойчивостта и економиката в селските райони и преобладаващия модел за семейно земеделие в Европа. Преди да представя нашите приоритети за следващите 6 месеца, позволете ми да използвам възможността да изразя огромната си благодарност за прекрасната работа на естонското председателство и за наследството, което то остави на мен и моя екип – Българското председателство на съвета на Европейския съюз е исторически момент, привилегия, но и голяма отговорност. Основните ни цели са свързани с насърчаване на партньорствата на всички нива на основата на интегриран подход и съвместно сътрудничество. Като председателство ще се стремим позитивен и конструктивен дух към постигането на ориентирани към бъдещето реални резултати, следвайки принципите на прозрачност и отчетливост и реализирайки отговорно към гражданите председателство. Европа и европейските граждани се нуждаят от стабилност, сигурност и солидарност. В тази връзка с това посредством съгласие, конкурентност, способност и кохезия, българското председателство ще се стреми към по-силен и стабилен Европейски съюз за утвърждаването на силна цифрова единна Европа – също така търсим баланс между специфичните приоритети на държавните членки и стратегическите приоритети на Европейския съюз за постигане на реални, видими резултати в активен диалог с гражданите и в отговор на техните очаквания за повече сигурност, заетост, устойчив економически растеж и по-силно присъствие на Европейския съюз на световната сцена. Българското председателство ще работи по темите за младеща и сигурността като хоризонтални приоритети, с оглед на комплексния характер на предизвикателствата пред младите хора и съвременната среда за сигурност. Специфичен приоритет на Българското председателство е европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. Като държава членка на Европейския съюз с евроатлантическа ориентация, България ще фокусира усилията си върху стратегическите приоритети на Европейския съюз, поддържането на добросъседски отношения и регионалното сътрудничество. Убедени сме, че очертаните от нас приоритети са основополагащи за бъдещето на Европа, а за осъществяването им са необходими кораж, политическа визия и споделени усилия. Ключът към постигане на общите ни цели е единството. Не случайно избрахме за мото Съединението прави силата, което се свързва с държавността и историята на нашата страна намираме, че отразява напълно идеята за обединена и солидарна Европа. Ще работим за единство както между държавите членки, така и между европейските институции. Европа утре ще бъде такава, каквато я направим днес. По-силен, по-сигурен и солидарен Европейски съюз. Гражданите на България и на Европейския съюз очакват от нас да намерим конкретни решения на конкретни проблеми. Българското председателство ще работи по прозрачен начин, отворено към всички европейски партньори и най-вече към всички европейски граждани. В логото на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през тази година са вплетени три от символите, които представляват най-ярко българската идентичност – кирилицата, шевицата и трикольорът. Логото едновременно отразява идеята, че България е неделима част от Европа, но и внушава това, което ни прави уникални пред другите страни в общността. От представянето на общите приоритети на българското председателство преминавам към тези в сектора на земеделието. Модернизирането и упростяването на ОСП след 2020 година и бюджетът за земеделие в рамките на следващата многогодишна финансова рамка с основен приоритет на българското председателство в областта на земеделието – Въз основа на съобщението на Комисията относно бъдещето на ОСП ще организираме серия от фокусирани дебати в съвета. Разчитам, че тези дебати ще допринесат за по-добро разбиране на основните притеснения и цели на държавите членки в момент, когато Комисията подготвя законодателните предложения. Целта на българското председателство е да подпомогне и да насочи Комисията към изготвяне на законодателните предложения – Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите на земеделието през юни 2018 година. Възнамеряваме тези фокусирани дебати да бъдат проведени основно през месеците януари и февруари и през месец март, така че по въпросите, по които можем да имаме решение на комисията, на, на съвета, извинявам се, по които можем да имаме заключение на съвета, ние да изпратиме своето послание към европейските институции, към Европейския парламент, към Европейския съвет. Много са темите, много са дебатите, които сме водили с колегите от европейските земеделски министри, но до момента тези дебати са били доста общи. Искаме да фокусираме темата върху финансирането, върху директните плащания, дали има необходимост освен европейското финансиране, да има допълнително национално финансиране. Темите свързани с развитие на селски райони, темите свързани с екологията, темите свързани с субсидиарността. Субсидиарността, така заложена в комуникето, създаде напрежение в, в така, в средите, които очакват бъдещата ОСП, от гледна точка на това дали не се върви към ренационализация. Ние трябва да разсеем, всякакви подобни съмнения. Първо, изслушване по темата сме насрочили още на 29-ти следващия понеделник. Разбира се, има много други важни теми, като тавана на плащанията, намаляването на, на плащанията след тавана – които ще бъдат поставени за разглеждане. В момента върви дебати с останалите страни членки, за да направим графика си ясен и посланията след това ясни към европейските институции. Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в чувствителни сектори като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци, Внимание ще бъде отделено и на развитието на цените и на нивата на производството в сектора на захарта след премахването на квотния режим. Изключително важна е темата за нелоялните търговски практики и засилване на позицията на земеделските производители в хранителната верига. Очаква се законодателното предложение на комисията да излезе по време на българското председателство и ще работим активно за напредък по разглеждането му в рамките на съвета. Председателството ще следи за редовно информиране от Европейската комисия на Съвета по земеделие и рибарство относно състоянието на международните двустранни и многостранни търговски преговори. По отношение на сектора за горското стопанство се очаква българското председателство да подготви участие на Европейския съюз в 13-та сесия на форума на ОНЕ по горите. Чрез приемането на заключение на съвета, председателството ще продължи да проучва начини за подготвяне на преговорите по правно обвързващо споразумение за горите. В рамките на българското председателство ще се проведе и подготовката на Европейския съюз за участие в 24-та сесия на Комитета по горско стопанство към ФАО. Във ветеринарната област българското председателство ще се средоточи върху устойчивото управление на здравето на животните. В този контекст ще бъде обърнато специално внимание на ролята на дивите животни за управление на болестите, като разгледаме въпроси като наблюдение, контрол, економическо въздействие, ловни практики, регионално сътрудничество и стратегии с цел постигане на цялостен и интегриран подход към подобряване на управлението на здравето на животните в Европейския съюз. През месец март тази година председателството ще организира семинар в София на тема Ролята на дивите животни в контекста на здравето на животните темата за хуманното отношение към животните, по-специално хуманното отношение към животните по време на транспорт, ще бъде друг приоритет на българското председателство. Обсъждането на хармонизираното прилагане на действащото законодателство ще бъде важна част от българската програма. Въз основа на работата на естонското председателство, българското председателство ще насочи усилията си към провеждане на тристранните договори по досието за земеделската статистика и досието за медикаментозните фуражи. Надяваме се на ползотворно и конструктивно сътрудничество с Европейския парламент за постигане на компромис, удовлетворяващ всички страни. В областта на здравето на растенията председателството ще продължи работата по темата за готовност за реакция в извънредни ситуации и изграждането на капацитет на националните компетентни органи в контекста на новото законодателство на Европейския съюз за здраве на растенията и официалния контрол. Уважаеми господин Председател, накратко представих основните аспекти от програмата на председателството. Готов съм да отговоря на поставените от Вас и членовете на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент въпроси. Благодаря за вниманието. Bardzo dziękujemy. Благодаря. Наистина представихте ни подробна информация. Дадохте ни много поводи за размисъл. На първо място господин Дорфман има думата. във връзка с комуникето на комисията. Благодаря. Господин министър, благодаря господин председател. Говорихте по най-важните теми, които и в момента се обсъждат в нашата комисия. Имам само няколко допълнителни въпроса. Говорихте за съобщението на комисаря по земеделие Хоган. Там беше засегнат и съвета. Какво в крайна сметка ще, ще бъде заключението на съвета? Ще има ли някакъв единен документ, който да излезе от съвета, от който да се вижда позицията на съвета във връзка с това съобщение? Или ще има различни мероприятия по различни теми, някои, които вече споменахте, така че ще бъдат прияти различни заключения. Смятам, че вие говорихте за важна тема въпроса за субсидиарността. В действителност думата субсидиарност звучи доста привлекателно. Тя може да предложи различни възможности, най-вече в областта на контрола. Вероятно, трябва да правим разлика между европейско и национално ниво, и да се грижим за упростяване. Но по-голямата субсидиарност не води априори до упростяване. Това може доведе до по-голяма комплексност. Ето защо там, където има намеса на пазара и директни плащания, трябва да бъдем много внимателни тъй като ние имаме обща селско-стопанска политика и ако всяка държава взема свое собствено решение, тогава задължително ще се стигне до ренационализиране, но също така и до проблеми на единния пазар, на вътрешния пазар. Смятам, че общата селско-стопанска политика служи и за това да съществува един пазар в тази област. Това, което казахте за веригата на хранителните стоки, смятам, че през следващите месеци комисията ще представи законодателно предложение. Защото в противен случай няма да имаме време в този мандат на парламента да вземем някакви активни решения. И за дивите животни, вероятно, вие говорихте за настоящата тежка ситуация с свинската чума в Африка. И тук в парламента ние водим разгорещен дебат за големите хищници, например мечките. Вероятно това имате предвид, когато говорихте за дивите животни. За растителната защита смятам, че и тази тема е много важна. Вчера тук в комисията водихме дълъг дебат – за това, че ще има нови правила, нови правила за регистрация на средства за разрешителна защита. Ето защо ще бъда благодарен, ако кажете няколко думи и по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министър. Благодаря, че сте в нашата комисия. Аз също имам няколко бързи въпроса. Вече се видяхме тази сутрин, но все пак. Е, вярно е, че трудно можем да говорим за селско-стопанската политика в този момент, без да говорим за бюджета, защото тече дебата е, за многогодишната финансова рамка, който ще се води до края на месец май. Същевременно е, вие имате вашия фиксиран график. Трудно е да се говори за бюджета за селско стопанство, без да знаем позицията на съвета по общия бюджет в рамката на МФР. Вие казахте, ако правилно съм разбрал, че не бива да страда селско-стопанската политика и политиката за сближаване но готов ли сте е, вие да се присъедините към предложението на парламента, за, който, за което вече стана дума, по отношение на бюджета за ОСП? да имаме това правило неквано, че няма да пострадат политиките е, за кохезия и селското стопанство. Ще бъде ли твърдо председателството по този въпрос? Имаме и субсидиарността. Аз не искам да плагиатствам колегата Дорфман, но това е, е важна тема, защото стана дума за ренационализацията е, и от друга страна субсидиарността и границата между тях. Вие казахте, че трябва ОСП да се впише в стратегическата рамка но субсидиарността дава повече свобода на държавите членки. Не знам това означава ли, че субсидиарността се оставя на ниво действия на държавите членки или държавите членки ще използват и бюджета, за да задават целите. Това мисля, че е важен въпрос, който ни занимава. Благодаря. Thank you very much indeed, Chairman. Кълсън. се възползвам от възможността да ви поздравя и да пожелая успех на българското председателство. Това е исторически момент за вас и за вашата страна. Пожелавам ви всичко най-хубаво в задачите, които сте си поставили. През това време вие ще бъдете част от началото на втория етап на преговорите за Брексит. От там, откъдето съм аз, ние слушаме много за Брексит и не само това. Ние трябва да се справяме с него. Дискусията, която ще се проведе през следващите 6 месеца или 8 месеца, ще бъде изключително важна за бъдещето не само на Европейския съюз, но и на Великобритания. Аз идвам от Северна Ирландия. В момента нямаме граница с останалата част от Република Ирландия но от март 2019 година това ще се превърне в граница между Великобритания и останалата част на ЕС. Е Съветът миналия декември и много други държави все още не се бяха занимали с този въпрос за границите. Това предстои. Във връзка с земеделския сектор от двете страни на границата, в Северна Ирландия и другата част на Ирландия, и това подлежи на преговори в бъдеще. И както казаха колегите, ще има така битка за бюджета. Аз, аз съм много по-дълго от всеки друг в този парламент и в тази комисия. Политиката по селско стопанство е 50% от бюджета. Сега е под 40%. И ако продължаваме така, и ако битката продължи по този начин, този процент ще намалява и намалява. Тоест селското стопанство бива изтикано в ъгъла. Как вие ще се занимаете с това? Как ще защитите целият този проблем в общия контекст. Хората, които контролират бюджета, контролират всичко. И друг въпрос, за който искам да кажа нещо. В момента бърз, бързането да се осъществи една глобална търговия, за мен също е много важен въпрос – Споделяте ли страховете на много хора от селско-стопанския сектор? Смятате ли, че цялата тази голяма търговия, ТИП? смятате ли, че селското стопанство е индустрията, която ще се превърне в жертвен агнец ще станете ли и ще кажете ли от името на селските стопани, че няма да се превърнете в жертвено агне? А и ако се вслушате в някои от търговските камери в Великобритания, ще видите, че и те разглеждат селско-стопанската политика по същия начин, както и аз. Благодаря. Благодаря. Уважаеми господин министър. От името на Германия искам да ви благодаря за откриването на Зелената седмица. Ние сме държавата, в която тя се провежда и България се представя отлично по време това, на това мероприятие. Става въпрос за проблемите около ОСП и съобщението на комисията. От гледна точка на Германия ние смятаме, че субсидиарността ако тя наистина се изпълнява, означава повече администрация и повече бюрокрация, вместо да доведе до упростяване. За пакета Омнибус някои неща бяха приети в четирите основни акта. Бихме искали да ни кажете какво мислите за изпълнението през следващите 2-3 години, така че тук наистина да можем да кажем, ето това е една добра област, която трябва да доразвиваме. Според мен не трябва да се прави изцяло нова организация на ОСП, а да се продължи с едно по-скромно развитие. Искам също така да кажа нещо и за първия а, стълб, директните плащания, които помагат на малките селски стопани. Разбира се, те могат да бъдат и много повече и фокусът да се насочи най-вече към малките и средни предприятия. Ние вървим по този път. Радваме се, че започва трилога относно ветеринарната медицина – в момента също така имаме големи притеснения във връзка с болестите по животните, с чумата по животните. Що се отнася до търговските споразумения във връзка с Меркосур, наистина имаме опасения, че селското стопанство ще се превърне в жертва в полза на индустрията. И в Германия ние също имаме силна индустрия, автоиндустрия, която иска да продава по целия свят. Въпреки всичко, аз смятам, че трябва да се обсъди още една тема и това е транспортирането на животните, благосостоянието на животните. Чух, че България иска че охраната на външната граница на България с Турция не функционира добре. Какво можем да направим ние като парламент, така че е, транс, транспортът на живи животни за а, достъп до кланниците а, да не се осъществява, да се транспортира само месото. Ето защо смятам, че ние като парламент трябва да работим активно и аз ви благодаря за, за, за тази дискусия. Uh, thank you very much. Благодаря ви. Uh, Въпросът за Брекзит несъмнено се обсъжда във всички европейски държави членки, но в Република Ирландия и Обединеното кралство се обсъжда още по-оживено заради огромното отражение, особено в граничните райони. Както каза господин Никълсън, следващите 8 месеца са месеца, през които трябва да вземем решението си. Много зависи от това, затова се питам през 6 седмици, 6 месеца на вашето председателство, какво ще направите така, че да се работи справедливо и резултатът да е правилния? Обединеното кралство и Ирландия, освен това, не бива да бъдат наказани от Европейския съюз чрез тарифи. Вие ще се борите ли за това? Трябва да се има предвид и казаното нееднократно когато започваме търговски войни с други страни, последиците са понякога непредвидими, както стана дума и за руското ембарго по-рано. Сега Русия си произвежда повечето неща сама и няма връщане назад. Това е все едно да изпечеш един кекс. След като си го изпекал, не можеш да се откажеш и отново да си получиш млякото и яйцата. Искам да ви попитам, давате ли си сметка, че това, което се предлага като лоша сделка може наистина да ни унищожи. Това, което е лоша сделка за Ирландия, е лошо и за Обединеното кралство. Разбирате ли достатъчно добре това? Колегата Хауслинг. Благодаря, господин министр, че дойдохте днес тук и да говорите пред парламента. В момента се задават основите на новата ОСП. Мога само да ви стимулирам да стартирате процеса на реформи, а не просто да продължавате по същия начин, защото трябва да осигуряваме пари. Тези пари трябва да бъдат обосновани по-добре. В момента земеделците остават с впечатление, че нещата така както се движат в момента, и много потребители имат усещането, че нещата не вървят в правилната посока. Ако погледнем данните за околната среда, имаме нужда спешно от разнообразие. Не можем да игнорираме въпроса за разнообразието и колегата, който каза за растителната защита. Мисля, че трябва да включим набелязаните цели в законодателството, което предстои да предприемите, да намалим средствата за растителна защита. Общата селско-стопанска политика трябва да изглежда и достоверна. Тук се говори много за първия стълб. Да, той е много важен, това е много важна точка, но развитието на селските район, региони също е много важно. Ще бъде фатално, ако този втори стълб бъде съкратен. Именно той. Питам се, как ние, как вие искате да се справим с този проблем до следващите избори. Имам своите съмнения, защото комисаря ще, го, ще представи този доклад едва в края на май. Крайна сметка имаше две години. Две години трябва тази дискусия и тогава ние ще трябва в продължение на 8 месеца да, да решим а, този въпрос, което за мен е притеснително. Как и какво трябва да направим така, че всички накрая да сме доволни от приятата реформа? И по въпроса за споразумението за свободна търговия. В тази комисия много се притесняваме за Меркосур и как се преговаря по-нататък зад колисите. Нова Зеландия, Австралия – и това всичко може да доведе до проблеми по темата за говежото месо. И второ, вече съм говорил с земеделски стопани, става въпрос за млякото. Според мен, ние сме изправени пред нова млечна криза. В Германия цените за производителите се увеличават. Млеч, млечната прах също представлява проблем, тъй че ние се движим към следващата криза и имаме нужда от спешната реакция на съвета, а не той да реагира едва когато вече е станало преклено късно. Двух вистъпления еднаго. Много ви моля да спазвате времето. Господин Агнил, благодаря ви, господин председател. Аз ще играя по правилата. Добър ден, господин министр. Когато ви представи нашия председател, той каза, че вие сте министър, който отговаря и за горите, не само за земеделието. Но горите не са всъщност правомощие на Европейския съюз. Въпреки това, ние имаме доклади по собствена инициатива за горите, които след това влизат в пленарна зала и стигат до съвета, съвета, който вие ще председателствате. Надявам се, заедно с останалите си колеги, да не водите изобщо дебати по тази тема. Тя не бива да се засяга. Тази сутрин споменах тези безмислици с измененията на климата, но вие говорихте за справенето с измененията на климата. Очевидно фермерите ще трябва да намалят парниковите газове. Азотния оксид е един от тях. Същевременно ние искаме да има повече бобови култури, които се отглеждат в Европейския съюз, но никой не ми обяснява как ще се разреши това противоречие. Какво ще направите вие през следващите 6 месеца? По антимикробната резистентност. Стана дума тази сутрин и за нея аз съм по-положително настроен. Всички трябва заедно да мислим, защото иначе милиони хора ще загинат трябва да кажа, че това е наистина общ проблем. Не става дума за заедливост от моя страна. Накрая, тези забрани за пестицидите, за ГМО, малко съм притеснен – защото, доколкото разбирам, някои от министрите във вашия съвет по земеделие години наред се въздържат по тези въпроси, но те ще трябва да вземат решение в някакъв момент. Или има забрана, или няма забрана. Защото иначе комисията, която не е избирана, ще трябва да вземе крайното решение. Така че накарайте ги да вземат страна. Благодаря, господин председател. Господин министър, знаете, че всъщност източните страни се възползват повече от европейските фондове, отколкото западните държави членки. Имаме и FC плана Юнкер, който се използва и за агрофармацевтичната индустрия. След 2007 година, след като бяхте приети, имахме приоритет сектора на зърнените храни със съответната подкрепа. Ако говорим за Франция, можем да кажем, че нашето селско стопанство се модернизира благодарение на европейските субсидии и така развихме производството. Извинете, производството на жито ние произвеждаме 25% в Европа. Но сега говорим за конкретната ситуация. Виждам че има фермери, които се преместиха от Франция в Украина, защото там производството им е много по-ефтино, а клиентите повече. Оказва се, че е по-интересно да се инвестира в държави, които са извън Европейския съюз. Това не е ли нелоялна конкуренция, подкрепена от Европейския съюз, това, че се изкупува украинско жито? Господин министр, споменахте солидарността, но къде е тази солидарност? Е, а по упростяването само ще кажа наистина, моля ви, упростете ОСП. Има и е, друга важна тема – Нелояните търговски практики, но и разликите между държавите членки, съответно от изток и от запад. Отчитате ли факта, че ние имаме много различни интереси? Пан посел Неков. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, добре дошли от мое име. В речта относно приоритетите вие споменахте нелоялните търговски практики, развитието на селските райони и международните преговори с трети страни. От тази гледна точка аз искам да ви задам три въпроса. Както знаете, аз съм докладчик на тази комисия относно двойното качество при храните и продуктите. От тази гледна точка бих искал да ви попитам дали сте готов да настоявате за резултатите и методологията и анализите на Европейската комисия по въпроса да бъдат финализирани до края на тази година, т.е. до края на 2018 година? И подкрепяте ли идеята за европейски орган, който да следи за появата на този вид нелоялни търговски практики? Относно развитието на селските райони, бих искал да Ви попитам за термина за качество планински продукт. България има възможност в тази политика да е една от първите 4-5 държави, които да въведе този термин за качество планински продукт. В случая, който ще помогне изключително много на планинските производители, които са поставени в по-затруднено положение спрямо тези, които произвеждат в равнината. А България е една от държавите с близо 40% планински район. Мога ли да разчитам на подкрепа от Вас и повереното Ви Министерство до края на председателството да бъде готова на редбата за планински продукт? И отново в схемата за качество знаете, географските означения играят изключително голяма роля в международните преговори. Бива заделян в същото време и голям ресурс за промоция на европейски продукти с географски означения. Преди близо две години през даже три през 2015 г., стартирах работа по идентифициране на български продукти, които имат потенциала да бъдат защитени по схемите за качество. Става въпрос за кампанията ми „Да защитим българския вкус“. Каква е Вашата визия за идентифициране и развитие на българските продукти с географски означения и мога ли да разчитам на сътрудничество? Мои колеги също могат да потвърдят, Пауло пред мен, че това е наистина една много важна схема на Европейския съюз и тя е една от най-чувствителните по време на обсъждането на международните преговори с трети страни. Благодаря. Пан посъл пада. Lugupeetud härra minister, suur tänu teile Eesti kohta öeldud kena. Господин министр, благодаря ви много за е, любезните думи, които казахте за Естония. Аз съм от Естония и с удоволствие предаваме щафетата сега на България. Споменахте съобщението на комисията – Имате опит в финансовата област. Работили сте в Министерството на финансите и економиката. Познавате добре управлението на риска и фондовете за управление на риска. Последните години показват, че има опасност от нестабилност. Все така се случва, че една или друга страна трябва да се обърне към комисията за допълнителна помощ. Затова въпросът ми е какво смятате за евентуалното създаване на един общ фонд за управление на риска за реакции при подобни ситуации? Другият ми въпрос продоволствената верига. Ясно е, че е необходимо да има помощ за приходите, но основният приход на селските стопани трябва да идва от продоволствената верига. За това, какви ще бъдат вашите действия, за да се погрижите те да имат по-силна позиция при преговарянето в тази верига? Господин Денано, благодаря. Аз съм докладчик по протеините от растителен происход – и много се радвам, че включвате темата сред приоритетите си. Работим по този доклад, почти е финализиран той и ще се обсъди в Комисията по селско стопанство следващата седмица. Важно е да се постигне независимост в тази област. Това е важно за нашата продоволствена сигурност и за устойчивостта. За това се радвам че обръщате внимание на тази тема. Важно е тя да бъде обвързана с мерките по ОСП. И е, за това разчитаме на вас да убедите комисията, че това е приоритетен въпрос. Благодаря. дякуя и в тази конвенция една минутова и е, Благодаря. И сега господин Кушмюк по една минута. Panie ministrze, mm, tutaj... Mm, Благодаря. Края на миналата година комисарят Хоган представи становището на комисията по бюджета. В следващата МФФ ще ще, МФР ще има а, а, промени за държавите членки. Аз идвам от нова държава членка и смятам, че България като председател трябва да обърне внимание на тази тема. Радвам се, че вие сте председател на съвета и се надявам, че ще имате същата позиция в съвета, каквато е комисията. Да, явно борбата ще бъде много жестока. Um, dear Minister, uh, geschätzter Minister. Уважаеми господин министр, имам няколко въпроса, но ще бъда конкретен. Следващата ОСП, т.е. ще зададете ли някакво максимално а, субсидиране за индустриалните предприятия? И по въпроса за колегата Мюлер за транспорта с границата а, на Турция. Как ще контролирате транспорта в страната? Колко се контролира? И колко наистина и какви проблеми възникват тук? един въпрос във връзка с горското стопанство и защитените области по Натура 2000, което е свързано пряко с европейската политика. Може ли да ни дадете становище доклад дали а, упреците в корупция в, посо, в посока оценката на ски областите в националните паркове като Пирин и Витуша са изяснени. И втория въпрос дали успяхте да спрете нелегалното изсичане в тези защитени природни зони или поне да го ограничите. И последен коментар. Искам да ви благодаря за политиката на, на регионите във връзка с Македония и за изключително приятелския обмен. Благодаря ви. Gracias, е, Госпожа Агилера, благодаря, господин председател. Много благодаря на българския министр за това, че дойде при нас. Е, вече имаше някои изказвания по темата, която и аз искам да засегна. Този семестър има две ключови теми е, за селското стопанство в ЕС. Едното е дебата по съобщението на комисаря Хоган и Другата тема е организирането на хранителната верига, защото цените за селските производители са един от големите проблеми. Необходимо е тъй това да се обсъди, тъй като в моята страна ние имаме национални норми, това е Испания, както и в други страни, но ни трябват общи. Ние настояваме многогодишната финансова рамка да не се вдъхновява от някои от идеите на комисаря Йотингер. Той имаше 4-5 такива идеи. Винаги говорим за разходите по ОСП, никога не говорим за приходите. Аз искам да говоря за приходите по ОСП и да знам вашето мнение, защото вие представлявате вашата страна в съвета и съвета. Смятате ли, че би трябвало да се разширят правомощията при финансирането. Как можем да поемаме ангажименти с по-малко пари след Брекзит? Това няма как да се случи, ако се посегне на структурните фондове и хезията, сближаването, това също не е разумно. Така че какво мислите вие? Каква ще е позицията на съвета по съобщението на комисията. Аз не съм против субсидиарността, тя не е лошо нещо. Но с това слагане всичко на куп може да стигнем и до съфинансирането и това е нов риск, ново предизвикателство, както казаха и колегите. Би трябвало да имаме общо европейска селско-стопанска политика, не политика на 28 различни държави, защото това е вече 17-то предложение. При медикаментозните фуражи вие споменахте, че ще работите за триалог, но казахте, че трябва да се работи паралелно и с други предизвикателства и други предложения. За мен е важно това да се разгледа заедно с, с ветеринарните продукти. Благодаря. Grazie Presidente. Ma grazie al Ministro eh, Presidente del Consiglio, grazie per... Благодаря, господин председател, благодаря, господин министър. Благодаря, че сте тук днес това е една добра възможност да ви пожелая всичко хубаво за полугодието на българското председателство. В доклада Дорфман се засяга тази тема, а днес провеждаме и първия дебат. това, че господин Хоган иска да прокара своите идеи за реформа през следващите месеци и че има опасност от ренационализация, това колегите го разбират. И тук трябва да преценим и да направим да, между субсидиарност и гъвкавост на държавите членки, но също така да решим въпроса с ренационализацията. Смятам, че това трябва да бъде критерия за нашите дискусии. След това трябва да говорим и за регламента Омнибус. Тук заедно с парламента се работеше в полза на упростяването и така наречения грининг. И тази субсидиарност не трябва да води до допълнителни осложнения – за държави с регионални организации това е доста трудно. Тоест, не само национални планове трябва да се изработват, а и дозини регионални планове. И това въжи не само на европейско, и на регионално ниво. Според вас, какъв ще трябва да бъде балансът между ренационализацията, субсидиарността и гъвкавостта? Господин президент, Сеньор Нищ. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Виждаме, че наблюдението на земеделските пазари се представя като основен приоритет за вашето председателство. Става въпрос и за регламента а, Омнибус и за проблемите на пазара на млякото. Има определени области, които са специализирани най-вече за млечни продукти. Например, Азорските острови в моята родина. И сега въпросът е до каква степен цените могат да бъдат задържани устойчиво. Очакваме съответното предложение на комисията за борба с нелоялни търговски практики. съответно трябва да се, да се обърне внимание на проблема с прехвърлянето на увеличенията на цените върху производителите. Относно алкохолните напитки, трябва да бъде изготвено съответното предложение, което е изключително важно за моята родина Португалия. Трябва да се мисли как може да се пие алкохол, най-вече бира. Например, брендито, каква възраст трябва да бъде зададена. Иначе ви пожелавам успех за българското председателство. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук. Става, говориш се много за ренационализацията и аз малко се притеснявам. Комисията иска да зададе цели индикатори, които обаче не са включени в документа. В този документ няма нищо как ще се подхожда към държавите, които не могат да постигнат целите или пък нищо не правят, за да стигнат до тези цели. Не се говори за механизми за санкции и въобще как ще се подхожда към тези държави. Бих искал да ми отговорите на този въпрос. След това проблема с пазарите. Колегата Хойслинг вече каза, че имаме нужда от кризисни инструменти. Говорихме за договорите и фермерите също трябва да имат възможност да комуникират с потребителите. Т.е. имаме нужда от инструменти, които да действат превантивно преди кризата. Така че да не се стига до проблеми с цените. Нашите фермери не могат на всеки 2-3 години да преминават през подобни кризи, защото по този начин фалират изключително много селски, селско-стопански предприятия. Колегата Буда. Благодаря, господин министр. Благодаря, господин председател. Две точки. Първо, тавана на плащанията, искам да попитам за вашето мнение за тавана на плащанията. И второ, линейността на тези плащания в държавите членки. И второ, става въпрос за търговските споразумения, които Съюзът подписва с други организации, например Меркосур. Знаем, че има много държави членки, които искат тези споразумения да съществуват. Аз обаче не искам те да засягат негативно селското стопанство. Искам да виждам внасяне на, на месо, на говеждо от Меркосур, като този внос не отговаря на никакви стандарти в Европа. Да има нелоялна да, бъде, да има нелоялна, нелоялни практики сред фермерите в Европа или дори да се застрашава човешкото здраво. Мислете за положението в Бразилия. Želim vam dobrodošlicu, ministre. Pozdravljam bugarsko predsjedanje. Zanima me koji će... Благодаря. Благодаря. Искам да ви попитам следното. Какво мислите вие за директивата за възобновяеми енергоисточници или ред 2? Новите норми е, за производството на биогоривата. Това ще бъде ли приоритет за българското председателство? Знаете, че Европейския парламент прие позицията си мината седмица преговорите между парламента и съвета се очакват. Вие говорихте за упростяването на ОСП след 2020 година. Споменахте като приоритет обновяването на поколенията. Каква е вашата позиция за по-младите фермери? Възможно ли е те да бъдат повече засегнати от новите норми. След това имате ли мерки за по-възрастните фермери, които е, всъщност оставят фермите на по-младите? Благодаря. Благодаря ви. Искам да благодаря на министъра и да му пожелая пълен успех. Имам няколко въпроса. Първо, реформата на ОСП и съобщението на комисията. Смятате ли вие наистина, че държавите членки в съвета ще подкрепят толкова много субсидиарност? И също по съобщението искам да ви попитам, смятате ли, че след 15 години настояване от една страна за план за протеиновите култури, по време на вашето председателство наистина ще има по-голяма подкрепа за тези протеинови култури. След това по хранителната верига. Вие казахте, че очаквате да получите от комисията предложение в тази област като председателство. Ние бихме искали да се помисли за законодателни норми срещу злоупотребите и накрая разхищението на храни. Е, ние искаме да работим в кръговата економика, да се борим с разхищението на храни, но не сме постигнали много. Не е достатъчно. Затова искам да попитам вашето председателство, ще предложи ли такива дейности? Благодаря. Eh, Благодаря, господин председател. Господин министр, въпрос към вас. Аз съм от Холандия. Имаме нов министр на земеделието, който зае този пост миналата седмица – Парламентът мината седмица пък обсъждаше някои въпроси по рибарството, които не са свързани обаче с днешната дискусия. През тези 6 месеца е ясно, че ще работите в един много важен период. Но ако се случи това, което видяхме миналата седмица, това означава, че ще гласуваме възоснова на фалшивите новини. Ще се придържате ли вие към фактите? Реалното съдържание. Според мен, ако не се опираме на фактите, бъдещето на фермерите е застрашено. Jeśli można, to ja może nie w formie pytań, w formie pewnej refleksji. Аз, аз също бих искал да задам въпрос. Разбираме много добре колко е важно европейското земеделие. А, извинява се председател, още един въпрос има от залата. Благодаря ви, господин председател. Господин министър, след като изслушах представенето на вашите приоритети, оставам с впечатлението, че имаме общи приоритети. Важното е как ще ги изпълним. Знаете, че дохода на фермерите се определя от цената от една страна и плащанията от друга. когато имаме ниски плащания, са ниски и цените и хората се отказват от земеделието и емигрират. Това е една от основните причини за миграцията. След това фермерите питат как мога да изпълнявам европейските мерки, ако ми се предоставят много по-низки плащания. Мисля, че това е въпрос, на който трябва да отговорим заедно и за международната търговия. Обикновено тук се възползват големите компании. Не смятате ли, че трябва да има специална клауза в международните преговори за споделяне на печалбата? Благодаря и сега вече мога да направя своя коментар. Това не е толкова въпрос. Има различни проблеми, свързани с климата, разликите между севера и юга, новите държави членки, където селското стопанство се модернизира, но има и структури наследени от социализма и стопанствата тогава. Затова искам да попитам какви инструменти трябва да се използват, за да се подкрепи диференциацията в селското стопанство. Как да се дадат повече възможности на държавите? Това беше споменато и от комисаря Хоган в съобщението. Европейският съюз задава целите за ОСП, основните препоръки и ценности. Комисията обаче може да не навлезе в детайли, а държавите членки да изготвят стратегическите планове за постигане на тези цели. Би трябвало да се настоява на регионалния подход – да си даваме сметка за различните селско-стопански региони. Тук следователно има очаквания. И накрая трябва да се мисли и за местата, където е много трудно да се занимаваш с е, земеделие. Не бива тези региони да, бъв... да бъдат забравени. Би трябвало те също да получат подкрепа, макар че там условията са много трудни. Такива райони има във всички държави. Следователно, понякога виждаме, че би трябвало да подхождаме по-конкретно към проблемите. Институциите трябва да анализират какво точно се случва на пазарите – Имаме, разбира се, и проблема с заболяванията по животните, по растенията, които от време на време възникват. Готова ли е Европа обаче да реагира на време, а не когато е твърде късно? И след това санкциите срещу Русия. Това се оказа един бумеранг, защото Русия всъщност е голям производител на жито, на птици, на мляко. Руският пазар всъщност се оказа затворен за Европа и сега няма да имаме възможностите, които имахме в миналото като европейски пазар. Нима беше необходимо да се налага такива санкции заради политически цели. Това се отрази зле на европейските фермери. И сега ние харчим европейски пари, за да им помогнем. Но това, което направихме на практика е да тръщнем вратата, а същевременно тези стоки са важни за нас. И сега давам думата на господин министър. Бих искал първо да благодаря за мненията и въпросите, които бяха направени. Изключително важен е периода, в който България стъпва в председателство и то най-вече заради общата селскотопанска политика. Но той, колкото е важен, толкова все по-важен ще бъде и на австрийското председателство и на румънското, с което трябва да се финализират всички дейности до изборите на нов Европейски парламент. Затова е изключително важно и затова сме се опитали да направим един ясен план какво и как ние да работим в тези месеци, за да не се получи по изоставане или да наваксаме някакво изоставане, което се е случило в дебата. В дебата, който стартира бавно, с много анализи, с информация за, от допитването до гражданите на Европейския съюз, в последствие с комуникето комуникето, върху което трябва да се изяснат много неща, комуникето, в което са казани базови принципи и а, не случайно и не случайно се пораждат и въпросите с това ще има ли ренационализация, как да се третира тази субсидиарност. Затова е нашата амбиция и нашия план да работим активно. И тук бих искал така да изразя едно мое лично мнение, а, че би било добре а, в тази работа, която да се финализира в следващите а, 16 месеца до изборите за Европейски парламент, би било добре да имаме и одобрена многогодишна финансова рамка и разбира се законодателство, свързано с общата сълскостопанска политика. Защото една повече от двугодишна работа ако бъде затворена само с нещо, което ще се започне наново. А, отделно, е, господин председателя спомена, така, мой опит в сферата на финансите, дори съм стигал и до длъжността финансов министр в България, не е пазарно и не е, е конкурентно, ако ще ме от гледна точка на, на това, като а, една огромна организация, един огромен съюз, на, да се работи толкова на празно. По този начин изоставаме пазарно от другите части на света, които се развиват много интензивно. Да, не по нашите правила. Те се развиват по други правила, с много нарушения на права на човек, на едно, на второ, на трето. Затова е изключително важно, поне си мисля аз, ние да имаме много активна работа по отношение на комуникето, по отношение на законодателството а, и разбира се, темата прехвърлям към многогодишната финансова рамка. Да, тя не е в нашите компетенции. Тук колегите споменахте, че който разпределя парите, той държи властта. Това винаги е било така. Не случайно вече се говори за увеличение на вноската, за това, че с дефицитите, които се появяват от а, нетния донор Великобритания от допълнителните политики като сигурност и а, миграция и други, които не бяха планирани в европейския бюджет по настояще, се налага да бъдат редуцирани бюджетите и на кой? На най-голямите политики. Кохезия и Common Agricultural Policy. това и активен дебата това беше заявено и в срещата на комисарите в, с българското правителство преди две седмици – това е в дебат, който коментирахме и с всички министри в Берлин преди няколко дни, да има увеличена вноска. Почти всички колеги, включително това, което се дебатира и на ниво в, в Германия, в провинциите, се налага мнението, че трябва да имаме увеличение, за да имаме адекватно финансиране на общата сълстопанска политика дори да има някаква редукция, тя да бъде такава, че да не попречи на земеделския сектор да бъде конкурентно способен на световните пазари. С всичките си чувствителности на вътрешния пазар, българска, европейската земеделска продукция е изключително така, може би най-качествената, най-търсената и с най-положително салдо в последните години в много различни, много различни пазари по света. Затова финансирането, частта на финансирането е много важна. Да, ние няма да можем да вземем решенията, но отваряйки а, дебата в а, съвета на министрите, отваряйки с нашите послания, които ние искаме да изпратим към вас, към Европейската комисия и към общността, искаме да направим тези дебати. Смятаме тези дебати да бъдат публични, да бъдат ясни. Господин Дорфман запита какви да бъдат, какви ще бъдат темите, какви ще бъдат заключенията. Нека да видим дебат. Един, ние ням, не можем да имаме по всички теми едно мнение, което да се обособи за едно или за друго. Но имаме теми, които почти всички колеги с всички страни членки са на мнение, че трябва да бъдат подкрепени, другите са по-чувствителни. Чувствителни са темите за капинга, чувствителна е темата за а, кохезията. Да, всяка една страна от а, новите страни членки, гледайки графика на, на, на, на финансирането, субсидирането в а, страните, някои са доста под средните за Европа, други са над но за да можем да говорим за кохезия, трябва да има адекватен бюджет. Иначе темата ще стане още по-чувствителна. Не е нужно да споменавам, сравнявайки българските, извинявам се, че давам пример с България, тъй като съм в друго качество тук, но сравнявайки българските субсидии за директни плащания с страни наши съседни, те са в доста различни измерения. Затова е изключително важно за нас този дебат да го инициираме в първите заседания и най-късно до март да изпратиме нашите послания към, първо към земеделската общност, към Европейския парламент, към Европейската комисия и те да бъдат чути, включително и по формирането на бюджета. Защото при едни намаления на, на, на бюджета за Common Agricultural Policy, това означава, че трябва да се направят много сериозни анализи те как ще се отразят на финансирането на европейския земеделец дар в различните направления на финансиране, имаме различна чувствителност. Една е в секторите за говеждо месо, друга е в млечните продукти, трета е в зърнените култури. Но трябва да е ясно, че при намаление на субсидиите ще имаме пострадали сектори, което значи проблеми за економиката на страните членки, а от тук нататък и за политически проблеми в тези страни членки. И не само в страните членки. Затова анализа, който трябва да го има при различните, много е труден този анализ. Той не е еднозначен. Но подобно нещо трябва да бъде инициирано в рамките на дебата за бюджет, в рамките на защита за бюджета за общата сълскостопанска политика. Чувствителни са темите, плавно ще премина по някои от тях за тавана на плащанията – а тъй като в, в самото комюнике тези теми са загатнати, в разговорите с колегите, които съм имал, няма да споменавам страните, но един от страните казват, ние не искаме да имаме таван на плащанията, защото ние имаме структури, в които са голями кооперативи с много земеделци, а, а бенефициента е един. И когато има таван на плащанията, означава, че не може да има адекватно финансиране. В момента, знаете, въпрос на национално решение – ние сме, в България сме взели решение за таван на плащанията, а, за да се така балансира подпомагането в, а, между голямите и малките фермери. Взели сме решението за преразпределителните плащания. Затова именно тези инструменти трябва да продължат. Дали в дебата ще бъде задължителен таван, това беше дебат и при, при предната а, политика, или ще бъде решение на всяка страна членка, нека да да видим. Ние сме дължни да организираме този дебат, да го представиме и това, което ние искаме да, да направиме, и не случайно бързаме в първите три месеца. Бързаме, за да кажем на структурите на, на, на, на комисията, това са нашите послания. И вие в момента пишете законодателството. Пишейки драфтовете на регламентите, които ще излезнат, да знаете, нашите меседжи към вас са тези. Успоредно с това Нали, вие сте в подготовка на доклад на комисията. Доклад на комисията, който ще бъде одобрен по съответния ред през пленарна зала. Доколкото така имам информация, той ще бъде предоставен някъде, ще бъде финализиран в средата на месец май. Така че изключително важно е, за да има а, мнения, събрания от абсолютно всичко, да, доклада вашия да предшества окончателното а, представяне на законодателните предложения. И наистина голямата тема вече ще бъде в законодателните предложения. Отварям, премествам темата в може би най-чувствителното, което в повечето от изказванията беше намесено. Субсидиарност или ренационализация. Аз лично смятам, че никой от страната членки, тъй като имаме разговори, не говориме за ренационализация на, на, на общата селстопанска политика – ние бихме искали и бихме отстоявали позиция да има ясни общи правила, обща рамка. Не случайно всичко е обща селско-стопанска политика. Тази обща рамка в рамките на законодателството трябва да даде възможност за финансиране на едни или други направления. Финансиране по определени правила, стрикни правила, но тук отваряме леката скоба. Тези правила да бъдат леко отхлабени от гледна точка на бюрокрация. Бюрокрация при, а, без да се, разбира се, без да се а, нарушава изискванията за ефективно и правилно изпълне, освояване на средствата. Но тази бюрокрация трябва да бъде заложена, това намаление, това, този simplification, трябва да бъде заложен в нормите на законодателните предложения – съвсем това е тема, която а, ние ще искаме за рецен субсидиарност, скоби, ренационализация, да бъде разгледана и тя ще бъде представена от комисията на следващия ни съвет в, в понеделник. Така че а, другото, което е свързано с а, така, въпросите, които и произлизат от комюникето, това е стратегическия план. Стратегическия план, който отново предполага опцията за ренационализация поради това, че има много въпросителни. Затова ние трябва да ги изчистиме максимално бързо. Вчера, доколкото съм информиран, на специалния комитет е имало вече една презентация в рамките на пред всички страни членки, участници в специалния комитет, за това какво трябва и да съдържа на стратегическия план. Но идеята е там да се определят целите, но тези цели да не са само цели на страните членки. Тези цели да бъдат целите в рамките на политиката, която трябва да бъде обща. Разбира се, много са важни въпросите с развитието на селските райони. Те са чувствителни от гледна точка на при една редукция какъв бюджет ще остане по първи стълб, какъв бюджет ще остане по втори стълб. Въпросите с планинското замеделие, с инвестициите. Да, те трябва да бъдат част от подпомагането и по едното, и по другото. Има страни членки, каквато и България, в която планинското замеделие е изключително важно. Не случайно в много от случаите а, така схемата за обвързаните плащания, капал сапорт е изключително ценна, защото ние в България смятам, че я прилагаме много ефективно, за да подпомогнем чувствителните сектори. Сутринта имаше а, въпроси от гледна точка на а, това, че фалират едни или други производители непрекъснато в, в секторите. пазара е безмилостен. Затова това, което може да даде обща сълстопанска политика, тя го дава, да, тя трябва да, бъде, да, да, да, да доразвива тези, тези мерки. И не случайно имаме възможност да финансираме по най-различни схеми, в конкретния случай за животновътството. Зелените плащания – една чувствителна мярка. Не е случайно ние подкрепихме изключително, имахме такъв разговор сутринта, подкрепихме да не се затваря досието за регламента за биологичното замеделие. Имаше много страни членки, които казаха, стига, три години работихме, приключваме. Подкрепихме и то с аргументи много а, ясни, защото е много важно а, този, този регламент да даде ясно послание и за бъдещето и аргументи за така пълноценния бюджет на общата селстопанска политика. Да, имаше много технически неща, които трябваше да се изчистят. Надявам се, че в момента вече прият и одобрен документ е в едно добро състояние. По отношение на нелоялните търговски практики. Тема много чувствителна, много интересна. За мен лично веднага ще я поставим на обсъждане – Очакваме тя да излезе в края на април или по-скоро в началото на май. Тема, която първо трябва да търси баланса и да защити интереса на малките, на унеправданите, тези, които в рамките на търговските си взаимоотношения нали, страдат от неразплащане, забавено плащане, от по-голямите, които зависят, включително от ритейл системата, не само от доставки на едро защото независимо какво се съдържа в, в договорите, да, има а, изкупвачи, които отказват да подписват договори. За, за съжаление и това го има. И в България не плащаме на такива земеделци, които в Капел Сапорт нямат документи за предадена стока. Те казват, но отказва да ми издаде фактура. Когато отказва да ти, по-точно отказва срещу фактура, отивате в данъчната служба и се оплаквате. Затова ние трябва да ги защитиме, а но тук опираме до това, че как работят арбитражните органи. Защото независимо, че има договори, независимо, че има санкции, съдилища или други арбитражни органи явно не са достатъчно ефективни. И тук другата тема, това е разпределението на дохода, на интереса в а, веригата а, производител, изкупвач, търговец, до ритейл търговия и разбира се, разбира се, крайен потребител. Много, много е деликатна материята. Това са едни пазарни отношения, затова за нас ще бъде много интересно и за мен ще бъде предизвикателство да видим какво би било предложено в рамките на, на това законодателство и наистина да положим максимални усилия да се стартира дебата, за да не отиде и то в рамките на следващия Европейски парламент. Темата с пазарите, вътрешните пазари, наблюдението на цените. Да, знаете, отговорност на комисията е, обсерваторията, която наблюдава чувствителността на пазарите. А, нашия ангажимент е да настояваме регулярно тази информация да бъде представена на съвета на министрите за да можем да даваме своето мнение, да се произнасяме по една или друга тема. В конкретния случай за захарта, доколкото цените на захарта и по-скоро проблема с съхранението на, на сухо мляко, има визия за спиране на изкупуването, плавно решаване на, разрешаване на, на, на деблокирането на, на тези запаси от гледна точка на баланс на цените. По отношение на анализите за миналата година, поне за миналата година, последните, които аз лично съм наблюдавал, бяха за е, както от гледна точка на стабилизиране на цените в Европа и на подобряване на експортната позиция на Европейския съюз и с целия свят. Споразуменията за двустранни и многостранни Меркосур, Мексико, бъдещите с Австралия, с Нова Зеландия – Меркосур и Мексико от гледна точка на... Да, тези споразумения има и, политически характер. Стремежа на, на Европа да бъде първа страна, подписала такова споразумение с а, тези четири страни от Южна Америка, тъй като те, те няма друго споразумение с а, друга част на света, а, е важен, защото а, това дава и възможности за, а, въобще за бизнес в тези страни. Падането на ограниченията, но, за съжаление, отново залога или чувствителната страна в, в европейската част е земеделието. Безспорно е, че и, и изискването всяка една стока да отговаря на европейските стандарти за качество, за контрол, нали, това ще бъде и е заложено, но тук е чувствителната тема, най-вече в частта на говежото месо, където там има един изключително голям производител с добро качество на стоката, който е вече конкурентен на основни производители на, в този сектор. Знаете, не случайно преговорите преди около 10 на дена така не приключиха с някакъв резултат. Те ще продължат. По същия начин на Мексико. Затова това, което ние можем, ние не сме водещи съвета на министрите, но непрекъснато а, Искаме информация за преговорите и за това как се развиват те. Чувствителните теми, те са основно се дебатират в конкретните случаи от страните членки. Няма да изброявам кои са те. По отношение на климатичните предизвикателства и екологичната среда, да, това са фактори, които влияят на земеделската дейност допосочно. От една страна земеделските производители са уязвими на климатичните промени, а от друга страна земеделската дейност може да допринесе съществено за подобряването на околната среда и природните ресурси. А, искам да отворя, да отворя една скоба, а, тъй като говорих за международните споразумения. Стана дума за Русия, господин Шикерски, стана дума за Украина – Русия вече в сегашното си състояние, анализите показват, че а, дори да се отвори пазара, а те вече нямат интерес да се отваря пазара, защото там са вложени много инвестиции. Много инвестиции, включително подкрепени от руската държава в земеделския сектор. Там е възобновено, създадено производство в много направления. В един момент, в който се отвори пазара с конкурентната качествена европейска стока, това би означавало фалити на тези инвестиции, които в момента са направени. И наистина става все по-деликатно. Да, отново хранителният сектор и земеделски сектор станаха заложник на санкциите, които те бяха вече в реципрочност, в други сфери, но знаете, Русия взе това решение и нашия пазар се се нагнети с, с продукция. Разбира се, по, по отношение на въпросите на господин Агню, аз съжалявам, че сутринта не ми остана време. Част от тях трябва да се търсят в рамките на търсене на иновации, нови технологии, използване на инвестиции във възможностите за биоекономика. ОСП може да допринася за намаляването на вредните емисии посредством въвеждане на конкретни земеделски практики, запазвайки конкурентоспособността на земеделските производители. Аз лично не смятам, че трябва да, да, да, да поставяме баланса за, продовол, за продоволствената сигурност под е, много е чувствителна темата. За това да вредните емисии, които излъчват е, нашите в случая говедовъдния сектор – овцевъдния също. Това не значи, че ние трябва да поставяме под въпрос продоволствената сигурност по една или друга тема. Разбира се, разбира се темата с командното отношение към животните. И госпожа Мюлер, и други колеги поставиха въпроса за транспортирането. Службите на комисията контролират начина по който се извършва клане, по който се извършва а, така, тази дейност в страните, в които Европейския съюз има споразумения. Турция е такава страна, така че при подобни сигнали ние трябва да уведомим тези служби да направят съответните проверки. Трафика за животни в тази посока съвсем не е малък. Турция е един голям пазар, самата като пазар, но от друга страна тя пък е редистрибутор към останалите арабски страни на изток от Турция. Така че в конкретния случай аз лично се надявам подобни, подобни а, меса да не се връщат към Европейския съюз, защото аз не смятам, че има така економическа логика ние да изнасяме месо за там, то да бъде обработено, заклано в Турция и да бъде върнато в Европа. Но бих искал да ви уверя, че в случаите, в които а, дори това ни е тема с а, турските ветеринарни и други власти, а, от гледна точка на стрикния контрол, включително за пестициди, за, за всички, тъй като те са голям износител на плодове и зеленчуци, най-вече на зеленчуци, за, за Европа, за България, за Европа, а, за контрола, който извършваме а, на границата, включително с а, спазването на всякакви документации и проверки, които да, ние не можем да направим на 100% проверки, правят се на извадков принцип, но стрикно се спазва изискването за, за всякаква документация. Разбира се, по отношение на а, дивите животни, Хуманното, да, ще имаме подобна конференция за хуманното отношение на животните за, по време на транспортиране. Тя е планирана за 24 април в София, като там ще бъдат поканени абсолютно всички а, служби, ангажирани в, а, в този процес. По отношение на дивите животни, сутринта също дебатирахме въпроса. Конференцията, която смятаме да бъде а, така, направена в България, подобна, доколкото знам, ще, има, ще инициират полските колеги другата седмица, да, ние гледаме на хоризонтален, а, хоризонтален признак а, проблемите, но много от заболяванията, много от заболяванията, както за африканската почума по свинете, идват от дивата свиня. По отношение на птичия грип, в който имаме вече над а, бяха 21 страни скоро, вече доколкото знам, вече в Великобритания има регистрирани случаи. Този, този проблем идва от, в повечето случаи от прелетните птици. Затова мерките, които се взимат от гледна точка на превенция, от гледна точка на гледане на птиците под, под покрив, те са изключително важни за предотвратяването на тези болести. Безспорно антимикробната резистентност е призната като важна тема на европейски и световно равнище. Европейския план за действие е Единно здраве срещу антомикробната резистентност, прият от Комисията през юни 2017 година, ще способства за изпълнението на национално равнище. Държавите членки следва да се съобразят мерките и техните национални планове. Така че българското председателство ще се ангажира с Европейския парламент в предстоящите преговори по законодателния ветеринарен пакет и ранното споразумение по този пакет е важно – тъй като регламентът за ветеринарните лекарствени продукти съдържа разпоредби, допринасящи за борбата срещу антимикробната резистентност. Предполагам, че сигурно пропускам някои, някой от въпросите. По отношение на протеиновата стратегия, председателството оценява усилията, по които Европейския парламент полага в тази насока – и предвид факта, че Комисията по земеделие и развитие на селски райони предстои да приеме доклад по собствена инициатива по този въпрос. Да, знаеме, над около 5% е собственото производство на протеинови култури, така че ние бихме подкрепили в рамките на нашето председателство разглеждането на, на тези въпроси. Господин Неков имаше въпроси, някои в национален характер, така че ще ви отговоря допълнително, а не но а, буквално поема ангажимент и ние сме водили с вас разговори по, по тази тема, която е изключително важна. Благодаря за вниманието. Wiem, że pan e, minister skończył, tylko żebyśmy się zbliżali do końca. Благодаря, господин министър. Приключваме нашата среща. Не казвам, че всичко е свършило, а просто, че приключваме срещата си с вас, за да не ме разберете погрешно. Ако искате, можете да продължите да говорите. Не искам да ви прекъсвам, но а, приближаваме към края на нашата среща. А, явно сте приключил вече. Ако няма други въпроси от колегите, има ли въпроси? Ако има, но аз не виждам някой да иска да вземе думата. Почти 2 часа, час и 50 минути се занимаваме с тази точка от дневния ред. Говорихме по много теми. Много колеги взеха думата. Мисля, че ако няма други оратори, можем да приключим с тази точка от дневния ред. Пожелаваме ви, господин министр, успех, защото вашият успех е и наш успех. Това ще бъде наш общ успех – за постигането на трудни цели, вие се включвате в един много интересен момент. Ще можете да окажете влияние върху създаването на бъдещата ОСП. Наслаждавайте се на този период на вашето председателство. Благодаря. За, за изслушването за търпението и да ви уверя, че в следващите месеци моят тим и аз ще сме на разположение по всякакви въпроси. А сега се сещам, че не отговорих на един-два въпроса, които са свързани с Брекзит, с а, стратегията за възобновяемите източници, но те горе-долу в рамките на търговско споразумение, което ние няма да сме водещи като комисия, като съвет, включително другото е в контекста на, на енергийния на съвета на енергийните министри. Искам да пожелая много ползотворна работа и здрави успех на всички вас. Благодаря ви. jesteśmy pod wrażeniem bardzo szerokiego spojrzenia благодаря. Panie ministrze, tak się składa, że dzisiaj jeszcze mamy... Господин министър, вярно е, че днес ще се занимаваме с две точки. Едната точка от дневния ред се отнася до един доклад на Сметната палата във връзка с комплексността на господин Войчековски. И след това имаме още една точка от дневния ред. Става въпрос е, за доклад на нашата комисия. Първа размяна на мнение по темата. Благодаря ви много. Пожелаваме ви успех. в председателството на съвета. If you, if you have uh, the logistic uh, problems, uh, phone me. Okay. I will organize everything. Thank okay. you. Thank you. Thank you. Jak Państwo wiecie, wymiana poglądów. Както със сигурност знаете, сега проведохме една много информативна среща. Тази сутрин вече имахме една почти едночасова среща с а, колегите и сега давам думата на колегата Януш Войчеховски, който сега след информацията от министъра ще ни информира. А радвам се, че сте тук. Темата е много важна. Вие дълго време бяхте заместник председател на тази комисия, познаваме се добре. Знам, че разбирате отлично темата, която ни занимава. В тази връзка е необходимо Защото тук става въпрос за връзката между първи и втория стълб. Не може да се каже а, само за първия стълб, защото има и втори. Важно е двата стълба да бъдат запазени. Разбира се, трябва да има и известни промени, защото винаги има потенциал за подобрение. Сега искам да ви помоля да ни представите вашия доклад. Последните два часа говорихме по една друга важна тема, но нека да не отнемам повече време. Благодаря. И имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на, комит... на комисията и депутати от Европейския парламент. Благодаря, че ми давате възможност да представя нашият, надявам се, интересен за вас специален доклад на Европейската сметна палата, публикуван през ноември миналата година упростяване и по-голяма насоченост към резултатите на програмите за развитие на селските райони. Ще ви представя накратко моята информация. Надявам се тя да ви да бъде полезна. На първо място, ние много добре знаем колко важно е развитието на селските райони. 100 милиарда евро за 7 години почти 50 милиарда евро на година. И тук можете да видите сравнение с развитие на селските райони и, а, накратко казано, първи и втория стълб. Става въпрос за около 15 милиарда евро всяка година. Най- сериозните бенефициери. Това са Франция, Италия, Германия, Полша, Испания и Румъния. Програмният процес се организира на национално ниво и на регионално ниво в някои държави членки. Искам да подчертая, че добрите програми това е ключът към успеха и ефективността на програмите за развитие на селските райони. Ние проверихме, аудитирахме 12 от 118 програмите, т.е. програми, които са на национално и регионално ниво. Проверихме 12. Полша, Румъния, Гърция, Италия, в регион Кампания, Австрия, Германия, Каден-Вюртенберг, във Франция Лорен, в Белгия Валония и Ирландия. Използвахме материалите на комисията и проверихме също програми в Великобритания и Дания. и в Испания. Какъв беше одитния въпрос? Ставаше въпрос за фокусиране върху ефективността. Дали програмите са допринесли за постигане на по-добри резултати и как е бил управляван програмния процес от страна на комисията. Какви са нашите основни заключения във връзка с, в този доклад? Заключенията са, че програмите са прекалено общи, прекалено дълги, прекалено комплексни, програмният процес е бил прекалено дълъг, т.е. програмите са били приемани прекалено късно и са били недостатъчно фокусирани върху резултата прекалено общи. Тоест, потребностите са били прекалено общо описани, вместо резултати са посочвани мерки и е имало затруднения в достъпа и незадоволителни мерки. В нашия доклад, само за иллюстрация, представяме не критика за, за държ... тези държави членки. Тук само представяме е, частично проблемите, които сме видели във всички програми. Например, в Румъния, Гърция, Например, диверс... Е, разнообразие и създаване на работни места в селските райони. Е, това е преклено общо наименование. В Полша възстановяваме и създаване на биоразнообразие в рамките на Тура 2000 и в регионите, които са ограничени от тази програма. И, например, в Ирландия селско-стопанска екологична схема, с която е, притежава по-добри цели. Тоест, документът е прекалено дълъг и прекалено комплексен. Спомням си, че в тази комисия аз лично участвах в а, дискусиите като член на Европейския парламент и на тази комисия. Необходимо ни е опростяване на ОСП. Тук а, сра, сме сравнили размера на тези програми в а, периода на финансиране 2007-2013, т.е. предишния период, и в настоящия период 2014-2020. Във всички програми Процесът по тяхното приемане е почти два пъти по-дълъг, отколкото преди. Едно изключение Ирландия. Там срокът е най-къс. Много по-къс от предишния период. Не виждам дали тук се вижда добре на екрана. Значи виждате тук на слайда в кампания Италия Програмите през 2007-2013 са били 422 страници, сега са над 1000. В други държави и членки положението е подобно, с изключение на Ирландия, където имаме една страница по-малко. Според нас Европейската комисия изисква прекалено много от държавите членки, и регионите, които трябва да подготвят програмите. Тя иска прекалено много. Има много интересни данни в тези програми. то много, много интересни данни. Те са полезни за академична дискусия, не за фермерите. Това е нашето наблюдение. И това е много важно. Ето тук още една графика със същия проблем – Разбира се, ние препоръчваме опростяване на проектните програми и намаляване на изискванията. Това са препоръките в нашия доклад. Следващият много важен въпрос е, че програмният процес е бил прекалено дълъг. И сега ще ви покажа, дами и господа, тази графика, която демонстрира колко е бил дълъг процеса на одобряване на програмите. Започва, започваме от момента, в който първия проект се изпраща на комисията от държавата членка или от региона. Почти година. 11 е, месеца и половина. Това е средният период – на този процес. В някои държави членки е, е бил по-кратък, но като цяло процесът наистина е прекалено дълъг. Това е много важна графика. Тук сравняваме процеса на одобряване на програмите в периода 2007-2013 леги... законодателната процедура е започнала през 2004 и всичко е приключва в началото на 2007 година. В настоящия финансов период приемането и изпълнението и Приемането на регламент за изпълнение от комисията е през юли 2014 т.е. 6 месеца след началото на финансовия период. Ето още една много важна информация. Сравняваме разходите за програмите 4 години след началото на, на финансовия период в края на 2010, т.е. 4 години след началото на периода, 59% от а, парите са похарчени, останалите не. В края на 2017 година този процент е 21 само. И 79% не са изразходвани. Тук представяме освояването на фондовете в края на 2010 т.е. сравняваме финансовата перспектива и в края на 2010 след 4 години след началото на финансовия период, имаме две държави членки, в които освояването е по над 50%, Ирландия и Люксембург и няма държава с под 50%. Няма такава. Сега какво имаме през 2017? Няма държава членка, която да е освоила повече от 50%. Финландия е лидер с 43, Ирландия също Помня, че програм... сроковете за програмите в Ирландия бяха най-кратки. Това е просто картината, която ние наблюдавахме. Шест държави членки, при тях има намаление. Освояването е на по-низко ниво от 50%. And we uh, recommend to the, the Commission to prepare the Препоръчваме на комисията да подготви своето законодателно предложение за развитие на селските е, райони на време за стартирането на следващия финансов период. Последното заключение в нашия доклад и проблем, за който сигнализираме, програмите не са достатъчно фокусирани върху резултатите. Това е един много добър пример за този проблем. И искам да ви напомня, че е, миналата година през юли представих доклад за младите фермери. Младите фермери за тях през 2017-2013 са похарчени над 3 милиарда евро, 3,2 милиарда, а резултатите, тук долу виждате графиката, това е процента на намаляването на младите фермери в държавите членки. Освен две държави членки, Словения и Румъния, в тях броят на младите фермери се е увеличил. Навсякъде, във всички останали държави членки, техният брой е по-малък от преди. Същият проблем е и с земеделските площи. Тоест, количеството хектари, които се падат на младите фермери. От 57,7 през 2005 до 51,9 през 2013 година. Тоест няма обновяване на поколенията, няма ефективни резултати от а, това финансиране. И тази графика показва, че има само две държави членки, в които имаме над 10% млади фермери, в възраст под 35 години. Това са Австрия и Полша. Имаме три държави членки само. в които процентът на фермерите над 65 години е под 10%, Германия и Австрия. И в по-голямата част от държавите членки фермерите са над 65 годишна възраст в по-голямата си част. Напомням това, тъй като това иллюстрира проблема, показва фактическите, а, фактическия ефект от програмата и нейните резултати. Представили сме тук и два примера. Един от Полша и един от Италия. Това обаче не трябва да се разбира като критика за държавите членки. Това просто е като, демо, като представяне на основната концепция. В Польша един млад фермер, който притежава 300 хектара, получава 100 000 евро на година и допълнително 3000 евро като млад фермер. И какъв е резултата от а, какъв е ефекта за обновяване на поколението от тези субсидии? Никакъв. Тоест, тези субсидии не са довели до обновяване на поколенията в Полша. И втория случай е от Италия. Една, едно предприятие получава субсидии за млади фермери, защото един от собствениците притежава 16% от акциите и се води млад фермер и съответно предприятието получава 8000 евро. Но това няма никакъв ефект върху обновяване на поколенията в този случай. И накрая искам да кажа, че през март тази година ще подготвим документ относно предложението на комисията за бъдещето на ОСП. Това, този документ ще включва нашите бележки относно или по-скоро на базата на предложението на комисията и на базата на нашите препоръки и доклади. Искам да кажа, че данните, които сме събрали в нашите доклади, са много драматични. През последното десетилетие сме загубили 4 милиона ферми. Загубили сме почти 20 милиона хектара земеделски земи. Почти 20 милиона хектара. И имаме проблем, с остаряването на фермерите, с тяхната възраст. Също така имаме проблем с много комплексната европейска земеделска политика. Това представлява голямо предизвикателство за европейските политици, най-вече за Европейския парламент, защото те трябва да намерят решение за подобряване на ОСП. Когато представях доклада за младите фермери, казах за пореден път, че в Европейския съюз трябва да създадем обща селско-стопанска политика с визия в дългосрочна перспектива. Не за 7 години, а за 27 години, може би. Това е абсолютно задължително. Трябва да започнем такава дискусия. Може би българското председателство ще бъде една добро време за започване на този дебат. Как да се планира общата селско-стопанска политика с визия за дългосрочното бъдеще? Какви са нашите очаквания за бъдещето? Благодаря ви, господин председател, за вниманието. Благодаря. вашия доклад е преведен на всички езици и е достъпен. Сега ще ви помоля да бъдете кратки в изказванията си по една минута. Но в някакъв момент трябва да се справим с проблемите ни с времето. Малко превишихме по точката с българския министр на земеделието. Така че имате по една минута. Благодаря го, че няма никакъв, никакво положително въздействие на този фонд. Целта е да се е, увеличи социалното приощернет. И това има съответните последици за населението там и за бизнеса там. Тези региони. Господин Андрио. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам първо да благодаря на Сметната палата за този доклад. Получихме и съобщението на комисията и то ще е много полезно за нас. Важно е да познаваме метода, и тук не става дума за нищо ново, вече сме го прилагали и преди. Трябва да има изяснение на някои подробности, за да можем да имаме по-прецизна оценка и качествена и количествена на различните действия. Един въпрос Защо не оценихте инициативата Лидер, която е свързана с териториалните проекти, териториалния подход и да се работи с, и с работа с економическите и социални действащи лица на определена територия. Мисля, че е добре да се работи в дългосрочен план – Госпожа Гарсия, проблеми. Ако е, намалим мерките за регионално е, развитие и е, допълнителни възможности за фрагментация на ОСП, ще сгрешим, ще се отклоним от графика. Господин Войчеховски, поздравления английският ви е, е, изключително добър и той се е подобрил много, откакто се познаваме от началото. За разлика от вас, аз не, не е доста сложна, няма отчетност, не постига резултати, дългосрочен план налага прекалено голям натиск върху засегнатите реципиенти. Уинстън Чърчил би нарекал всичко това от тези, които са изготвени на ниво Европейски съюз. Господин Данано, благодаря. Аз като бивш областен управител на регион във Франция имам опит с тази тема. И в селското стопанство и в селските райони хората вече са пред отчаяние. Метната палата възнамерява да направи специална оценка страна по страна на тази програма. В Ирландия, например, последни половина милиона евро, но само 157 хиляди евро са били прехвърлени. Това е изключително ниско. Е, тя вече е унищожена. Вашите препоръки от предходни времена бяха използвани като извинения за това, въпреки че няма конкретни препоръки за това от Сметната палата. И така, възнамерявате ли да проучите нещата страна по страна? Благодаря за интересния доклад. Става въпрос за субсидирането на младите фермери, за което казахте, че не е ефикасно. Е такова, такова, земеделско предприятие. Казахте също, че смяната на поколенията не върви както трябва. Но ако с младите хора да не навлизат в една професия, която като че ли не е приемана от обществото. Трябва да се занимаваме и с въпроси за защита на добър доклад. Миналата седмица при предаването на документи за субсидиране видях с очите си какво пакета Омнибус, който приехме, вече е бил разглеждан от ваша страна. Дали се върви в правилната посока? Това е едно много важно политическо решение, когато говорим за бъдещето на ОСП. Смятам също, че трябва да изисква на концепцията на комисията да даде свобода на регионите и как въпреки всичко това можем да упростим административното бреме. Labai ačiū. Pirmininkė, iš tikrųjų labai naudinga ir įdomi jūsų pateikta ataskaita ir manau, kad tai yra. Благодаря. Казва господин Рупе. Много интересен доклад. Той е съвсем ясно показва, че трябва да се предприемат действия. Стига сме говорили. Искам да разбера какво е вашето мнение. Казахте, че поради ам, програмирането е имало забавяне от половин година, по-дълго от предходния период. А, каква е причината за това? Държавите членки по-дълги текстове ли са подготвили, повече неща ли са включили или всичко това се е случило поради новите изисквания, които са били въведени и не са били известни предварително. Ако държавите членки пишат прекалено подробни текстове, може би е, има как да се е, наложи някакво ограничение. И един ресторичен въпрос. Говорим за младите селски стопани и за възрастните селски стопани. Кога ще започне Европа да харесва храните? Благодаря. Искам да пина. Средното освояване на средства от програмата за развитие на селските райони е 24, всички знаем, че селските райони загиват, трябват ни ресурси. Ина. Благодаря много, господин председател. Съвсем накратко. И Румъния трябва да попълни документ от стотици страници. Колко е трудно да се е, направят единни процедури, които са твърде сложни. Ненужно е това. Да, става въпрос за пари, както винаги последните месеци и години в връзка с селското стопанство. Това са много ценни насоки, най-вече защото в Европейския съюз в пътеще ще имаме по-малко пари, които да се разпределят. Става въпрос за Брексит, разбира се, но също така и за нови неща, като политиката по сигурност. Най-голямата грешка ще бъде, ако пестим и съкръщаваме на най-неподходящите места. Този доклад ясно показва къде Европейските средства могат да донесат желаната европейска добавена стойност. Трябва да създаваме стимули и къде може да се постигат измерими резултати. И с оглед на новата европейска ОСП трябва да следим за тази обща европейска добавена стойност стойност, а не просто така да караме и да кажем, съкръщаваме чисто и просто с 10%. Кратък, заповядайте. Има като че някакъв проблем, защото не се чува. Thank you. Okay, yeah, I think that's better. So thanks very much. По същество повечето препоръки са важни за нас, можем да ги приемем. В частност, споделяме становището, че в много области е възможно да се постигне подобрение. Области, които дистението за бъдещето на ОСП. Целта е да се постигне по опростена процедура и насочена към резултатите процедура за осигуряване на субсидии. Настоящата процедура е прекалено комплексна, трябва да я опростим и да намерим по-лесни начини. Сега нека да коментирам по някои от отбелязаните точки. Първо, въпроса за забавянето и процеса по одобряване на тези програми. Като цяло, процесът от самото начало, най-напред, т.е. от момента, в който комисията направи предложението, до одобряването на основния акт, това отне 12 месеца повече, отколкото през първия период. Тъй като за първ път трябваше да вземем съвместно е, решение. От първия момент, в който основния акт беше одобрен, до одобрение в е, осигуряването на правното основание и неговото одобрение – периодът в крайна сметка беше по-кратък и програмите бяха одобрявани в един по-кратък период. След това по въпрос и а, нивото на освояване на средствата. Да, в сравнение с миналия период има леко намаление, но все още не сме направили окончателните изчисления за миналия период. Други фондове, например за регионално развитие или когезионния фонд и социалния фонд, те, там процентът е 8. Поне не такъв, какъвто има в другите фондове. Поне три пъти над тях сме. И още нещо което... Ето това е положението, това е изпълнението към този момент. Програмни индикатори. Тоест, това ни позволява да правим измервания на ниво на ЕС. Има и много други. Не сме загубили земеделски райони в Европейския съюз. 20 милиона хектара в земеделския. Благодаря. Съжалявам, че ви накарах да бързате, Януш. Кратко. Thank you. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря за положителното мнение, изказано за нашия доклад. По последния въпрос, информацията от комисията и нашия доклад оповестен преди два месеца. Тези данни не се оспорват от комисията. Площите, използвани за земеделска дейност, са 164 милиона хектара 2005 година – си спомням правилно. Това са данни в нашия доклад и не се оспорват от комисията. Първо бих искал да кажа, че ние не критикуваме държавите членки и регионите, които предпочитат тези. Европейската комисия изисква твърде много от държавите членки – много е важно да има упростяване на това изискване на ниво комисия. Но за бъдещата ОСП трябват ни едни по-упростени регламенти от страна на комисията, по-упростени програми. След това ще кажа, че в този случай Ирландия, така отговарям на господин Фланеган и господин Макарти и ще представя този доклад в Ирландския парламент. Предлагам да се върнем на тази тема при бъдещия закъснелите одобрения на тези програми за развитие на селските райони. Ние започнахме период, тъй като са изразходвани до сега само 20-21% от наличните средства. Готвят на време да имаме повече информация за изпълнението на предходния период. Няма повече от днес и за това ви помолих малко да съкратите, но разбира се, представеното от вас е много важно. Необходимо е всичко да продължава в същия дух. Също така се надяваме, че ще има и други положителни и общественото допитване – конференцията за бъдещето на ОСП на финансова рамка. Благодаря. Сега можем чрез на комисията за бъдещето на ОСП. Радвам се, че аз мога да участвам в тията. Мисля, че това че за това ще бъде разумно най-късно на пленарното заседание в юни. Ако се погледне доклада на комисаря, основният принцип се базира на развитие, в което се вземат предвид новите предизвикателства, например засилване на устойчивостта и предизвикателствата в развитие, в което се вземат предвид новите предизвикателства, например засилване на устойчивостта и предизвикателствата във връзка с измененията в климата. Ние вече взехме решения и постигнахме споразумения с оглед първо по-голяма субсидиарност. Аз лично смятам, че в някои области това е разумно, ако се, например, по отношение на контрола или в организирането на програмите. Но само чрез субсидиарност това упростяване няма да може да се постигне който да се говори за общата селско-стопанска политика и като имам предвид държавата, от която идвам аз, първия стълб е национално регулиран, а втория стълб е и национално и е, регионално уреден, то с оглед на първия общ национален план ще бъде доста разводнен и тук въобще няма да може да се стигне до упростяване на ОСП. При всички случаи трябва да избегнем засилената субсидиарност да спасява ОСП като сама по себе си. Тоест е да са по-добре защитени, а в държави с по-лоша администрация да трябва да водят някаква борба. Тоест, трябва да следим за е, да са по-добре защитени, а в държави с по-лоша администрация да трябва да водят някаква борба. Тоест, трябва да следим за е, равен достъп на всички фермери. Има и още един интересен принцип и това е в комисия за доклада ДЕСТ и подготовката на действащите днес нормативи казахме, че имаме нужда от една основа за съответствие – и имаме стигане на по-добра устойчивост. Това е един добър принцип. Важно е развитието на селските райони да се ползва с една определена свобода, така че този процес да се запази и да се засили. През последните години постоянно има за управление на риска. Там обаче в рамките на Омнибус вече сме взели необходимите решения. Не мисля, че в областта на управление на риска с оглед на омнибус трябва да правим нещо допълнително. Тук е достатъчно това, което, тук, това е достатъчно това, което вече сме ситуациите в сянка в тази комисия. Благодаря. Базо дякуваме. Искам да кажа добре дошъл на господин Лайан, бивш наш колега. Със сигурност много от вас си спомнят доклада Лайен. Той беше доста новаторски, после имаше и други чести тук. Преминаваме към съвпадение с графика – доклад по собствена инициатива наистина трябва да дойде преди предложението, дори юни да има окончателно одобряване в пленарна зала. Сега по съдържанието, мисля, че би трябвало да разгледаме предизвикателството за устойчивостта и измененията на климата, но също така и да на кризите. Ние повече говорим за помощите и по-малко за пазара, който е много важен. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Дорфман, благодаря за основните насоки в твоя доклад. Мисля, че това е аграрен бюджет. За мен е важно да знаем, че имаме единен пазар и една обща политика. Не става въпрос само за снабдяването с висококачествени хранителни продукти в рамките на социалната структура в нашите села. И разбира се, трябва да говорим и за биоразнообразието и опазването на климата. Преки това смятам, че трябва да се развиваме по-скромно в някои области. Тоест, трябва да помислим за плащането на хек, да направим нещо повече за младите фермери. Смятам, че общата селско-стопанска политика не е не отживелица. Мисля, че трябва да запазим субсидиарността, която вече имаме и устойчивостта, която комисията иска да запази. Тези, трябва да използваме тези неща, така че да осигурим гъвкавост в регионите. За мен от гледна точка на Германия. Може би трябва да се обсъди въпроса дали имаме нужда от съвместни плащания по чувствителни продукти или пък по отношение на протеиновите растения. Радвам се, че започваме тази дискусия и че ще може да се вземат предвид нашите... Благодаря, господин председател. Господин Зулу. Днес като парламент ние трябва да излезем с първоначалната си позиция по реформата. Необходимо е обаче да внимаваме да не направим грешка по самия бюджет. Комисарят Йотингер неодавна спомена 10 милиарда съкръщения в селското стопанство. Мисля, че вместо да говорим за намалени средства, трябва да говорим за спестяване. И да мислим за това, което се урязва като ненужен разход – освен това е необходимо да се мисли за конвергенцията между държавите членки, се казва там, но аз не съм съгласен. Европа е много различна социално и економически, така че не може всичко да се уеднаквява. Това би наказало несправедливо фермерите в държавите, където жизненият стандарт е много по-висок – трябва да се мисли за критерии като доход на глава от население, за да няма несправедлива конкуренция. Би трябвало също така да се има предвид, че има все по-интензивно производство, нещо, което е опасно – зни места, да няма стимули за спекулациите с цените на имотите. Също така, ние често обсъждаме връзката между селските райони и цифровата економика. Новите технологии, разбира се, могат да бъдат много полезни за отрасъла, да го направят по-ефикасен. и да привлекат нови поколения. Благодаря, благодаря на докладчика. Мога за с позиция. Благодаря. Чухме докладчиците. Председател, благодаря на колегата Херберт Орфман. Приемам отчасти пълна ренационализация на аграрната политика, не толкова по отношение на финансия до контрола. Но при последната земеделска реформа беше извършен и едни смятат, че имаме нужда от селскостопанска и, политика в областта на инвестициите, а други, че имаме само нужда от аграрна политика. Ето защо трябва да подхождаме много внимателно по темата. Да, мога само да се присъединя по темата за рационализиране имам така съмнението, че комисията иска да се измъкне от отговорност по, по мотото. Ние не можем да изпълняваме целите, пък държавите членки винаги трябва да се оправят по някакъв начин. Нито сме успели да осигурим доходите на фермерите, нито сме повишили екологичната безопасност. Но комисията като че ли казва, не успяхме в областта на ОСП, така че ще прехвърлим нещата върху държавите членки. И в Германия, където имаме 16 федерални провинции, ще трябва да намерим някакви общи допирни точки, което никак няма да бъде лесно. Затова ние трябва да поемем отговорността и комисията да зададем рамката, Тоест, не че да даваме повече гъвкавост. Аз не съм против това, но отговорността трябва да остане тук, в Брюксел. И още нещо ще кажа много ясно. Като разглеждаме слабите места в настоящата реформа, в този пери... финансов период, трябва да намерим решение. Да, ние от зелените ще трябва да кажем и ясно и измерването трябва да става по резултатите. Екологичния ефект, развитието виждаме при захарта, при млякото, където пазарните регулации са отменени, катастрофата настъпва. Ето защо тук трябва да регулираме тези пазари, пазари така че да не стигаме до подобни проблеми. Благодаря. Мала дегресия. Mówimy o zróżnicowanym rolnictwie в Една бележка, като когато говорим за бъдещето на земеделието в Европа, разбира се, това е свързано с различни инструменти. Това не означава, че имаме нужда от различни ОСП с различните държави или региони. Знам, че е трудно. Но това означава и гъвкавостта. Господин Фланеган. Uh, благодаря много. Много важен е този дебат. Е, бях е, у дома последния път, когато се провеждаше подобен дебат и си мислех, бих искала да участвам лично, защото имам чувство, че можем да получим повече информация. Първичната първичното дописване, допитване показва, че 96% от хората смятат, че прихода на селските стопани трябва да бъде подобрен. И тогава защо има само една точка в целия документ по тази тема? В крайна сметка това е, е съществената част на темата, независимо от това каква подкрепа се предоставя. Често тя всъщност отива е, като субсидии за многонационални фирми, и други, които а, реално не работят на, в самите селски стопанства. Нови технологии и прочи не постигаме нищо. И така, най-важното да се направи нещо за доходите на селските стопани. Пълно недостатъчно. Да, трудно е. А защото винаги може да има пропуск макар ти. Благодаря, господин председател. Нека и аз да се присъединя към казаното, че ако тази фаза на реформи на ОСП приключи без радикално преразпределение на плащанията, така че да се подобри позицията на селските стопани и това ще е корективен правил за всички нас. По въпроса за субсидиарността. В съобщението на комисията се говори за овластяване на държавите членки. Аз лично смятам, че ако решения могат да бъдат вземани на местно или национално равнище, то те трябва да бъдат вземани на това равнище. Понякога се случва така, че на национално равнище властите вземат решения, които не са много добри. Виждал съм това и в родната си страна. Много делегации, откакто работи като депутат тук, в, посетиха Ирландия и е, Ирландското министерство на селското стопанство им казваше, това не е на, по наша вина. Брюксел настоява на това. Депутатите се връщаха тук, повдигаха темата пред комисията и комисията заявяваше нищо подобно. Проблемите са на място. Всъщност от всичко това най-много страдат потребителите и селските стопани. Държавите членки имат допълнителни правомощия в някои области но когато вземат решения, те трябва да бъдат оценени от комисията, нещо, което понякога добавя допълнител, допълнителен слой административни изисквания. Господин Сантош, благодаря господин председател. Господин Дорфман, първо, нека да кажа, че европейското селско стопанство трябва да продължи да съхранява селските райони и трябва да бъде част от продуктивната дейност в Европейския съюз. Селското стопанство допринася за създаването на работни места и е, за социалното и териториално сближаване дребните селски стопанства трябва да получават достатъчно помощ, за да може да останат е, в селските райони. След това, по отношение на пазарната политика, важно е да разполагаме с ефикасни инструменти за справяне с колебливостта на цените. Има също така проблеми с дискриминационни или нелоялни търговски практики. Някои от тях възникнаха във връзка с регламента Обнибус. Освен това, ако искаме да работи по-добре модела в субсидиарен план, трябва да има по-добре, по-добро упростяване, без обаче да се поставя под заплаха общия характер на общата сълско-стопанска политика. Това са нещата в най-общи линии. Добре е, че Европейската комисия се опитва да прости ОСП. Важно е да се вземат предвид и преките плащания. Как можем да имаме съвместно планиране в годишен план и в многогодишен план? Второ, как трябва да се организира проследяването и санкциите в Европейския съюз, ако има по-висока субсидиарност. Благодаря. Благодаря. Благодаря, че ми дадохте думата. Господин Торфман, вие явно четете доклада в посока, че всичко трябва да остане така, както е. Малко преувеличавам. Аз обаче прочетох друго. Тоест, че най-накрая става въпрос за цели, че става въпрос за това, тези милиони, но преди всичко става въпрос за подкрепа на малките и средни предприятия. За мен е ясно, че трябва да има таван до някакво намаляване. Тук не става въпрос вече само за земеделските стопани, а и за селските региони. Ето защо трябва да се помисли вероятно това трябва да бъде правено и за следващите звена по веригата. Тоест, първо да се ориентираме по целите, втората стъпка е да се раздава на по друг начин, тъй като това вече не е само земеделска политика. И е, вече се потопихме в това съобщение на комисията. Съгласно изпратеното ни е, задава все повече трудности за страни като Испания и Германия, които са силно децентрализирани. След това прехвърлянето на други политики, като миграцията или развитието на селските райони, не бива да от момента да засилим текста и да мислим и за обновляването на поколенията и управлението на риска. Добре балансираното съобщение. Това включва някои добри елементи. Важно е да се гарантират добри условия за през европейските селски стопани. А що се отнася до контрола, той трябва да стане контрол основан на риска. Но искам да задам следния въпрос. Как можем да направим така, че се следи дали се постигат резултати и предвид целите в областта на климата и селското стопанство да бъдат постигнати от него доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Дорфман, казва госпожа Магинес. Основният въпрос е тук, е е, тук е прехвърлянето на допълнителни отговорности към държавите членки и е, доколко държавите членки да направи коментар по темата. Ако погледнем за какво говори комисията, тя споменава по-добро насочване към постигане на цели. Кои цели обаче? Има ли се предвид сближаването и таваните и процента от плащанията? Има много голяма несигурност за това какво би означавало всичко това. Аз лично бих се радвала да преминем от схеми към холистични схеми за управление на селското стопанство, включващи и околната среда. Има различни такива схеми, някои вече... Това е нещо, което споменах още при обсъждането на предходния вариант на ОСП и се надявам, че новото предложение ще вземе много по-добре предвид актуалните развития в областта. Казва, че всичко, което се отнася до субсидиарността, неща трябва да се върнат на национално равнище. Но къде на държавите членки? В някои държави цари мнението, че европейските пари ще продължат да текат и е, че да гарантираме, че европейските средства се изразходват ефикасно и ефективно. За това трябва да могат да се оправдая песките пари. Използваме много ключови думи, които на пръв поглед звучат добре, но трябва да можем да проследим процеса до края и да се запитаме. Постигна... Да, разбирам защо това е обезпокоително, но нека да видим какво е предложението на комисията като цяло то според мен е добро. става дума за един, ако сами трябва да решат как по най-добър начин в своето стопанство да, въведат мерки за устойства на пазарите и да помагаме повече на селските стопани. Благодаря ви. Нашата ОСП беше официалните и неофициални договорки в хода на договарянето на предишната ОСП. Например, принципът за изравняване на преките плащания между на комисията изпитах някои опасения – че в крайна сметка комисията не иска реформи. Приходите от земеделие. Но в документ на поколенията фермери и е, намаляването и на фермерите, и на броя обработвани хеканската. Съгласен съм с казаното от госпожа Магинес. В крайна сметка трябва да се мисли. Си казвам, че целта на политиката е да се определят цели. Колкото повече цели, толкова повече общество. Като ако ние въведем различни нива на цели, това само ще увеличи сложността, както и дългосрочно или не искаме реформа. И оттам ще решим какво трябва да свършим. Proszę маме mamy e, już wyczerpane zgłoszenia Уважаеми членове, с това приключиха изказванията. Мисля, че Това предложение е изключително уместно, но тук се изисква наистина един интелектуален подход и на държавите членки и на регионите. Говорим за цели, за ценности, защото има цял набор от ценности, за които говорихме в парламентарната комисия и държавите членки трябва да изпълнят поставените условия, да определят какви ще са резултатите. Трябва да покажат на какво са способни. Всичко това ще бъде оценено на по-късен етап на ниво Европейска комисия. Важно е всички ние да вземем решения по тези въпроси сега, преди изборите, за да има достатъчно време за работа на комисията с държавите членки. Ако отложим тези реформи, няма да има достатъчно време за доразвиване на стратегиите и реализация на целите. За мен това е изключително голямо предизвикателство. Като трябва да кажа, че тук подходът е съвременен – е, защото говорим е, за фермерите, за натрупания опит. Имаме цял набор от фактори, които ни показват и ни помагат е, в новия подход. Ако нещо липсва, то до някъде това е смелостта и увереността в самите нас – тъй като се смята, че комисията няма да е готова, фермерите ни лъжат, държавите членки не са подготвени и така нататък. И сега господин Мегел. Yeah, you, uh, Благодаря, господин председател. Едва ли бих могъл да изразя нашите намерения по-добре от това, което вие казахте. Точно това е духа на съобщението. Едно предложение към съвета, парламента и за ОСП. Това е предложение за стартиране на дебат и решение какво да се направи в крайна сметка. Ние говорим за селско-стопанската политика, която се предлага от комисията, но след това а ново споделяне на отговорностите между европейското, националното и регионалното ниво. Ние искаме до някъде да отстъпим от тези твърде осложнени правила, за които сте ни критикували и преди и сега, и да дадем възможност на държавите членки да намерят по-прецизни решения на трудностите – не може да говорим за монолитен блок. Развитието на селските райони се управлява чрез различни програми. Вижте преките плащания. Има 60 до 70 различни варианта, които държавите членки могат да използват и те го правят. Имаме над 250 различни схеми при подкрепата необвързана с производството. Така че доста голямо разнообразие, със сигурност няма хомогенност и ние искаме да зададем рамката, като се отказваме от това да има твърде много отделни норми. Но регламент Омнибус по принцип се занимава с този въпрос, така че тук събитията ни изпревариха – а управлението на риска сега може да бъде по-строго организирано, отколкото в миналото. Но е ясно да подходим и към двата стълба, така че да постигнем целите на политиката последователно, вместо да имаме детайли, защото за това ще има много възможности. Само ще кажа, че сме готови да окажем съдействие и на докладчик. Мога да ви кажа, че комисарят внимателно следи напредъка по доклада. Накрая. Важно е да следим и този процес на реформа и дискусия.